Уважаеми колеги, започваме с заседанието на комисията ФАМ. Първо приемане на дневния ред. Ако няма коментари, то дневния ред е прият. Трета точка от дневния ред – одобряване на протокола от 3 септември и от 27 септември. Ако няма коментари, протоколите са приети. Четвърта точка съобщение на председателя. На 8 ноември координаторите се срещнаха и решиха да изготвят устен въпрос, последен от резолюция за ролята на жените по превенция на радикализацията и да се възложи на групата е НП. Работата ще бъде ограничена на равнището на комисията. Точка 5 от дневния ред електронно гласуване. Where's the voting list? Mm-hmm. Hmm. I have no voting list from SAP group. No? No. We can give you... No. Точка 5 от дневния ред. Гласуване по програмата за права и ценности. Докладчик по това становище е госпожа Сирпа Петикайнен. Приемане на проекто становището. Сега започваме с гласуването. Изменение 45, казва председателката. За против въздържали се, приема се. Изменение 55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 Изменение 58. Сега отиваме компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 и 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 72. За, против, въздържали се, приема се. Проверка електронно за 72 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 97 и 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 104 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за против, въздържали се, приема се. Изменение 109 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 110 и 111 за, против, въздържали се. Трябва да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 112 за. Да, заповядайте. Няма микрофон оратора. No, no. If, yes, yeah. Not, it's impossible, but yeah. Uh, amendment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 Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, прощавайте, пада. Сега компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за,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 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега ще гласуваме проектостановището с измененията с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря много на докладчика, госпожа Сирпа Петикайнен и на всички докладчици в Сянка. Няма повече гласувания в дневния ред. Е, Преминаваме към точка 6. Мисията в Австрия. Ако няма възражение, докладът ще се счита за прият. Точка 7. Текущо състояние на трилозите във връзка с баланса между работа и личен живот. Сега давам думата. Добре, ще изчакам една минута. Mm-hmm. Okay, I would like to give the... Давам думата на госпожа Агнешка Козловска-Раевич, която е докладчик на становището на ФЕМ във връзка с е, директивата за равновесието между работата и личния живот. Благодаря, госпожо председател. Ами, ще искам да говоря на полски, родния си език, така че ще помоля да си сложите слушалките, така че не можете да ме разбирате. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми дадохте думата. Преди да премина към темата за баланса между работа и личен живот, искам да изразя своето разочарование. Става въпрос за гласуването относно данъците. Как имахме друго мнение, внесохме изменения, на които обаче ни, ни се присмяха. Имаше коментари, имаше ясни коментари, но не в микрофона, а е така просто във въздуха. Аз съм изключително разочара... разочарована. Демокрацията е точно това, да можем да изразяваме различни мнения. И всичко това, което а, се включва в доклада, зависи от гласуването групата, която има мнозинство, така да се каже, спечели гласуването, но и ние имахме право като политическа група да изкажем своето мнение. А сега се връщам към моя доклад. Баланс между работа и личен живот. Проведохме няколко трилога. Атмосферата беше много добра. В началото имаше много различни мнения. Съветът беше подготвил предложение, което се различаваше много от нашето становище. Ставаше въпрос за тези 4 месеца отпуск за майките и бащите. и е за 80%, 80 плащане на този отпуск. В доклада бяха посочени 75% отпук, платен отпук за бащите от 10 дни и 5 дни допълнителен отпуск, за да може те да се грижат за децата. Също така правото на този отпуск да бъде до 10-та година на детето. На първия трилог установихме, че представата на съвета е напълно различна. Той смяташе, че може да се гарантират 6 седмици платен отпуск и 10 дни отпуск за бащата и също така отпуск за полагане на грижа. Тук обаче не можахме да вземем решение. Някои бяха за, други против, но няма някакви решения относно плащането. Ето това беше изходната точка. Надявахме се, че нашите становища ще се сближат, но за съжаление не стана така. Мненията дори станаха още по-противоположни и ние помолихме съвета да премисли още веднъж своето становище, след заседанието на Корепер – Становището беше представено още веднъж, но почти нямаше никакви разли... разлики. В отпуска за бащинство дори беше премахнат. Също така, относно плащането, те не искаха 80% а да гарантират въобще някакъв отпуск. След това обаче се появиха и други проблеми. Съветът на практика се отказа от допълнително гласуване и в крайна сметка отново помолихме съвета да премисли становището още веднъж – няма никакъв смисъл да говорим за конкретни формулировки, след като нямаме единомислие по основните въпроси. Става въпрос за отпуск на родителите, за дълъг отпуск и за бащите, и за майките, който да бъде платен. И докато няма съгласие по този основен въпрос, съвета трябваше да ги премисли още веднъж защото в противен случай няма смисъл, нямаше смисъл да се водят допълнителни преговори. Нямаше въобще смисъл да се дискутира тази преходна клауза, ако не сме решили основните въпроси. Остава много малко време. Знам, че информацията не е оптимистична. В крайна сметка, Сирийското председателство приключва през декември. И ако не успеем, ще ни изтече времето. До тогава имаме шанса за още два или три трилога, но не знам и дали времето ще ни стигне. Може би е добре, ако парламентът не е чак толкова амбициозен. Дали не би било по-добре е, да направим малки отстъпки, защото при сегашната директива няма задължителни разпоредби. Има само препоръки. Например, няма платен отпуск за бащата. И тези малки отстъпки биха ни позволили да напреднем, но групата, която води преговорите, не е съгласна с това. Тоест да правим чак такива сериозни отстъпки. Те не са съгласни да приемем това, което иска от нас съвета. Те искат да продължат с преговорите. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Еразия. Благодаря, госпожо председател. И преди е, да започна, искам да кажа нещо. Става въпрос за темата за превода и това досие. Миналата седмица ни се случи следното в доклада за полагане на грижи за хора, които се нуждаят от помощ. Ставаше въпрос за разрешението на родителите. И на испански понякога това се превеждаше като думата отпуск. Използваше се думата на испански за отпуск. Това обаче ме притеснява. И гражданите в Испания, които прочетат този доклад, ще видят, че там не пише отпуск за родителите, а само отпуск. Защита на майката, защита на бащата. Там пише отпуск, а това всъщност изобщо не е свързано с отпуск. Затова искам да помоля да се положат усилия в посока това да не се случва. Също и на другите езици. Обясниха ми, че думата лив се превежда по същия начин и на а, другите езици. Но в крайна сметка превода трябва да бъде верен, защото в противен случай смисълът се променя изцяло, а реално не е така. Ето защо искам да помоля а, а, това да бъде взето предвид. Миналата седмица предадохме тази информация на службите на комисията и се надявам това да бъде предадено и на отдела за преводи. Но ми се искаше това да бъде включено и в днешния протокол. А сега по съдържанието на директивата. От една страна трябва да си припомним, че това предложение за директива води до там, че ще се отмени друга директива, която сме приели преди години. Става въпрос за здравето на жените на работното място и отпуска по майчинство и неговите правила. Тук изхождаме от ситуация, в която вече няколко години а, имаме нужда да намерим решение и да намерим някакво решение за съвместимостта между работа и личен живот. Този, това предложение обаче беше блокирано и за това трябва да обясним на гражданите. В Европа не можем да разберем, че възможностите са в наши ръце да, на, да постигнем някакъв напредък, когато става въпрос за този баланс. И сега вече от от една година или поне над една година комисията работи по новото предложение. Разработва се рамка със социален стълб и става въпроси за законодателни въпроси, а единственият отворен въпрос е този. Първият въпрос, който се поставя е, че няма достатъчно компромиси и за това не се напредва по отношение на социалните стълбове. Затова и трябва, това трябва да бъде направено. Парламентът не бива да се отказва от основните принципи, които са представени в директивата. И в крайна сметка трябва да има и задължително изпълнение на тази директива. Колегите от НП е, също, мислят същото. Преговорите със съвета се, вече се протакат. И ако този парламент се откаже да разсъждава политически по темата и не успее да постигне напредък, тогава даваме свобода на действие на другите а и така не можем да напреднем даже и по отношение на съвета. Затова трябва да работим решително, да не се предаваме и независимо от, независимо от нашите индивидуални мнения – Разбира се, можем успоредно да вършим работа по убеждаване, да работим с правителствата, така че те да променят своето становище в съвета. При всички случаи обаче настоявам този парламент и тази комисия, тези депутати, които носят отговорност да водят преговорите, всички те трябва да продължат да работят решително, така че да защитим приятата позиция и съответно трябва да се отчита и политическата воля. Благодаря. Госпожа Майнверк. Благодаря. Да, това наистина срамно, срамно предложение от съвета. И както доклада, докладчикът каза, е, по отношение на отпуска е, за отглеждане на дете постигнахме някакво съгласие и аз искам да окоръжа докладчика да не приема това срамно предложение от съвета. Съответно, те да ни предоставят позиция в преговорите, която наистина да може да приемем. Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя моята колега Агнешка. Тя каза, че становището на парламента трябва да бъде рационално. Колегата Катя Перес каза същото и многократно сме подчертавали, че трябва да си припомним директивата защита на жените на работното място и защита на бременните жени. И знаем какво промени тази директива. Ако нашите изисквания са прекалено амбициозни, а в крайна сметка вече отиваме към края на законодателния период, тази директива ще има същата съдба като другата. Основното тук е, че това, по което съветът е съгласен, е по-добре от настоящата ситуация. Може би наистина може да има частично по-ефективен подход, по-други стъпки, но ако отново стигнем в една патова ситуация и започне следващия законодателен период, тогава се притеснявам. Балансът между работа и личен живот ще стане още по-труден, отколкото е сега. Второ, искам да подкрепя колегата Перес. Не знам дали това е възможно. Но и аз мисля, че терминът отпуск не трябва да бъде използван. В Словакия също има възражения и протести. Може би тук може да се ползва друго понятие, което да изразява по-добре това, което лицето трябва да прави през това време. Когато се грижи за детето, това не е отпуск. Би било добре, ако можем да направим стъпка в тази посока. Така ще подкрепим и тези хора, които се грижат за своите семейства и своите близки. Искам да помоля Агнешка да положи, положи усилия, ако това е възможно, да се намери друго понятие в текста вместо отпуск. Това ще бъде една по-ефективна стъпка в тази посока. И тогава хората ще се научат да ценят това, което мъжете и жените правят извън работата си, когато се грижат за роднините и децата си. Госпожа Заборска. от името на госпожа Арена. които така е, Поня Мария Арена отпраше. Е, когато става дума за тристранните преговори, госпожа Арена, за съжаление, не можа да участва в, в, в на нашето заседание и моли за извинение за това. Е, пак повтарям, моля за извинение, че не може да участва в нашето заседание, но тя ме е, информира как са протекли преговорите и аз ще ви предам нейната позиция, която подкрепям. Лично аз поне. Последният триалог състоял се на 19 ноември Съветът представи последния си мандат, но неговите предложения не бяха достатъчно напреднали в посоката, в която ние желаем. Ние като Европейски парламент показахме на съвет, казахме на съвета, че по-нататъчни преговори няма да бъдат възможни, ако съвета настоява и не отстъпва от своята позиция. Мария Рена, като преговаряш и аз също, е, искам да помоля нашите колеги, които работят в комисията, и не само в тази комисия, и в други комисии, да упражнат натиск е, над страните членки в това отношение. Разбира се, е, ние направихме някои отстъпки, но Нямаше достатъчно отстъпки от страна на съвета. Както Мария Рена ни а, е, информира, парламента реши да прекрати участието в, си в триалога и необходимо е още малко време за преговори преди следващата тристранна среща, която ще бъде на 3 декември. Затова моля за вашата подкрепа да се окаже натиск върху правителствата, участващи в съвета, за да може да постигнем желания резултат, който достойно да представим пред нашите граждани. Става дума за много важни неща. Става дума за социална Европа, за която говорим. И така, Желая ви, Агнешка, успех при преговорите в триалога. Те няма да бъдат лесни тези преговори, но необходимо е да постигнем осезаеми резултати на тях. Точка 8 от дневния ред създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество. Докладчик Елеонора Форенца обаче тя закъснява. Добре, тогава ще преминем към точка 9. Преминаваме към точка 9. Освобождаване от отговорност за 2017 об бюджет на Европейски съюз, Европейска комисия. Малин Бьорк е докладчик. И сега при обсъждане на проекто становище Давам думата на госпожа Бьорк, докладчик. Благодаря. Колегата Елена Форенца закъснява, така че може би да мина с моите точки. Освобождаването от отговорност. Глава 3. Както виждате, аз съм подготвил едно много кратко становище. Става въпрос за освобождаването от отговорност. Нашата комисия също иска да гарантира, че ние сме направили необходимото и аз искам да приканя Комисията по бюджета да обсъди тези неща, когато става въпрос за бюджета. Споменавам тук Дафне, репродуктивните права и така нататък. Това беше много накратко постановището и когато се гледаме в това освобождаване от отговорност, трябва да разглеждаме подробно как са изразходване средствата, специфични, конкретно и общо. Искам да кажа нещо по-подробно за равенството между половете препоръчвам освобождаване от отговорност. Сега въпрос за подчертаване колко е важно да го има този институт, колко е полезен той за нашата работа, че е, той е представил много важен доклад във връзка с трафика на хора и аспекта за половете в него. Става въпрос за доклада за сексуалния тормоз, който беше представен от института. Това са въпроси, които бяха част от неговата работа. Така че препоръчвам да институтът за равенство на половете да бъде освободен от отговорността. Благодаря, госпожо Бьорк. Госпожа Матера. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Бьорк за нейната работа. Като докладчик в Сянка от НП съм съгласна с докладчика, че правата на жените и равнопоставеността са включени в бюджета на Европейския съюз така както се, това да е заложено в договора за функциониране на Европейския съюз. Програмата Права и гражданство между 2014 и 2020 също и също така бюджетните средства за програмата ДАФНЕ. Това показва принципа на действие на Европейския съюз в борбата срещу домашното насилие. В тази комисия постоянно работим по тази тема и мисля, че това е един ясен знак за нашите граждани. Тоест, че тази тема наистина не винаги е лесно да бъде включена в разискванията за бюджета, но тя е много важна за гражданите. Това трябва да бъде една от нашите цели. Както казах, аз съм отворена за конструктивен диалог и за изменения, които ще доведат до подобряване на текста, да получим повече ресурси, така че тези програми да не бъдат с намален бюджет. Що се отнася до служебната отговорност на института, ще кажа на колегата Бьорк, че в този случай е извършена балансирана работа, идеологична, идеологическа работа. Аз я оценявам. Също така е много. Също така не искам да подхождам партийно и политически по такива общи теми. Що се относя до работата през 2019-2020, вероятно ще трябва да оставим настрани нашата идеология и да не вършим толкова партийна работа. Нашият собствен институт е изключително важен институт за европейските депутати. Получаваме много информация. Този институт работи на място много добре. Сметната палата и тази година е похвалила работата на института за неговия отличен бюджет и неговото изпълнение. И аз подкрепям с цялото си сърце този доклад. Благодаря. Благодаря, госпожа Мен. плиз. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика на госпожа Бьорк за работата и за предложенията, включени в нейното проекто становище. Съгласна съм с тях. Искам да подчертая обаче, че изпълнението на бюджета за равенство по показател равенство на половете е нещо, от което не сме напълно доволни. Това липса на, на конкретни цели прави последващият анализ по-труден. Затова винаги сме искали да бъде гласувано по целите, включени в програмата Дафни. Необходимо е да има яснота по отношение на целите, които трябва да бъдат постигнати. Тук не става въпрос само за принципа, защото това има има значителни практически е, последици. Е, използването на тези фондове Става дума за една стратегия, е, която в хоризонтален план обхваща всички глави на бюджета – Необходимо е, е да се премине е, към набиране на данни, за да може да се види точно какво е състоянието на нещата. Сега ще се спра на няколко е, пункта, които считам за важни. От името на докладчика Кавсянка от името на социалистите, ще кажа някои неща. Габриеле преди всичко благодари на докладчика за свършената работа. Тя е напълно съгласна с съдържанието на становището и подчертава важната роля на агенцията за осигуряване на равенство между мъжете и жените. Тя благодари за работата по директивата за защита на жертвите, за равенство на заплащането и други законодателни инструменти. Радва се, е, че е актуализиран бюджетът на института, защото институтът е, защитава а, а, а, наред с другото и правата на мигрантите той трябва да работи в по-тясно сътрудничество с комисията на парламента, за да се постигне напредък във всички политики на Европейския съюз. Необходимо е също така да се организира надзор на изпълнението на Истанбулската конвенция. Знаем, съзнаваме добре какви са рисковете, свързани с бюджета и с как намаляването на средствата може да затрудни изпълняването на задачите, нещо, което е неприемливо. Затова е необходимо да се потърсят други финансови източници за финансиране на тези задачи, за да може е, института да бъде в, в в своята работа по-независим и по-ефективен. Необходимо е да се окаже съдействие на, на главните заинтересовани страни. Също така се предлагат някои изменения по а, пунктовете, които споменах. Ще работим заедно с докладчика и с другите колеги, за да можем да постигнем споразумение по тези въпроси. Благодаря казва председателката, на госпожа Пицерно. Госпожа Бьор. благодаря за вашите забележки, благодаря за вашите предложения. Мисля, че ще подготвим един много добър доклад по общия бюджет и по освобождаването от отговорност. Ние пледираме за осигуряване на достатъчно средства за изпълнение на нашите задачи и за финансиране на нашата дейност. Знаем много добре какво голямо значение е, имат средствата, които се определят за това в бюджета за нашата работа. Благодаря, госпожо Малин Бьорк. Срока за внасяне на изменения е 30 ноември. Това е, въжи и за общият бюджет, и за освобождаването от отговорност и за Европейският институт за равенство между половете. А сега чакаме да дойде госпожа Елеонора Форенза. Miss, uh, miss, miss, sorry, my colleagues are saying that uh, Ms. Forenza will... Колегите ми казват, че тя ще дойде в 10.30. Now uh, stop our meeting for 10 minutes until 10.30 and... В такъв случай ще прекратим работа, една почивка до 10.30 обявявам. Uh, Продължаваме нашата работа с осма точка от дневния ред. Създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество. Докладчик е госпожа Елеонора Форенза. Разглеждане на измененията. Давам думата на госпожа Форенза. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че отложихте, е, е, изчакахте няколко минути моето идване. Искам да благодаря на е, председателката, да благодаря на докладчиците в Сянка за техния принос в подготовката на този инструмент. Както знаете, това е регламент по един много деликатен въпрос – и чрез своите изменения докладчетите в сянка постигнаха максимално възможното в рамките на мандатът на комисията ФЕМ. Това се отнася за фонда за равенство на половете. И не се съмнявам, че гласуването в комисия ще мине благополучно. Трябва нашата комисия да разгледа тези въпроси поради тяхната деликатност преди всичко и голямото им значение. Ясно е, че въпроса за миграцията също влиза в обсега на нашите интереси. Правата на човека, разбира се, кръгален камък на ценностите на Европейския съюз – и те трябва също да бъдат елемент от, на подобен доклад. Особено във връзка с фонда за миграцията. Ще говоря от името на Ганриди, което която а, трябва да бъде на гласуването в комисията по бюджети Кле, приветства ангажираността на докладчика към овластяването на момичетата и жените. Признава съществуването на реакция срещу нашата борба за права на жените. Също така оценява значението на репродуктивните и сексуални права. За тази цел трябва да се работи навсякъде, включително в женските организации. Клер иска да се усили това, което казва докладчика с някои изменения по отношение на политиката за равенство на половете, така наречения джендър мейнстриминг. И значението, което влешаването на околната среда има върху жените момичетата. Необходимо е също така създаване на работни места чрез подкрепа за малките и средни предприятия, за микропредприятията включително. Клея благодари на колегите, участвали в разработването на становището и очаква по-нататъчното сътрудничество с тях. Благодаря, казва председателката. А сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Добро утро, казвам се Рико Вачевич от е, Генерална дирекция АКО. Благодаря за конструктивните изменения, предложени от е, комисията. Ще напомня само някои неща, накратко. Вие предлагате да се обърне повече внимание на политиката за равенство на половете, така наречения джендър мейнстриминг, а също така необходимостта от консенсус, който е необходим, за да може да се постигне равенство между половете, включително като се обърне внимание на а, репродуктивните а, права и правата по полов признак. Разбираме много добре е, значението на е, тези проблеми и сме е, съгласни с това, че те ще бъдат обсъдени тук и заедно с други комисии на парламента. Благодаря. Председателката. Благодаря. И сега пак давам думата на докладчика госпожа Форенза за заключителни думи. Благодаря много за направените изказвания. Още веднъж искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Искам само да добавя, че цел пета по така наречения джендър мейнстриминг трябва да бъде изяснена. Мисля, че ще бъде особено важно становището на нашата комисия да се насочи главно към това, което до сега е липсвало. Там трябва да се насочат усилията на нашата комисия. Репродуктивните права, свободният избор, когато става дума за репродуктивните права. И това трябва да бъде основен елемент от нашия документ. Особено важно е комисията да обърне специално внимание на този въпрос. И също да не се прави е, разграничение между а, редовни и нередовни а, мигранти. Очаквам гласуването и когато ние гласуваме, се очаквам да гласуваме в духа на това, което току-що описах. Благодаря на господа Елеонора Форенза, казва председателката. На 27 ноември ще гласуваме в нашата комисия. before I get it. Ще дам няколко минути почивка. Планирано е изслушване за 11 часа, но вероятно ще започнем малко по-рано. В 11 часа. Ще започнем в 11 часа по темата деца жертви или свидетели на насилие възоснова на пола. Започваме с изслушването. Точка 11 в дневния ред. Деца, жертви или свидетели на насилие възоснова на пола в рамките на семейството. Първо, бих искала да приветствам с добре дошли група от посетители от Испания, които са роднини на деца, които са били жертва или свидетели на насилие. Домашното насилие е нарушение на правата на децата, независимо дали те самите са жертви или са свидетели на домашно насилие в семейството. Домашното насилие има вредно въздействие върху развитието на децата. Излагането на насилие възоснова на пола отнема правото на децата на безопасна, стабилна домашна среда. Домашното насилие има много различни проявления, като може да приеме формата на сексуално насилие, физическо или психологично насилие. Комисията ФАМ посредством изслушване ще разгледа този въпрос. Поканили сме четирима експерти по въпроса за децата, които са жертви, преки жертви или са свидетели на домашно насилие или пък са станали свидетели на убийство в семейството. И сега започваме. Давам думата на госпожа Мариса Солето Вила, която е директор на Фундацията на жените. Заповядайте. Благодаря ви. Първо, добър ден на всички. Благодаря на парламентарната комисия за отправената покана. Работя за Фундацията на жените. Това е социална организация и работим по въпроса за домашното насилие, последиците от това насилие за жените и децата. Ние знаем, вероятно и вие знаете, че в Испания има ясно законодателство, което разглежда проблема с насилието възоснова на пола и срещу жените. От 2005 година съществува това законодателство. Посредством него ние успяхме да придобием много ясна картина поради статистическите данни, които се събират през годините. Та успяхме да опознаем последствията от насилието срещу жените и по възоснова на пола. Възоснова на тези статистически данни ние задаваме няколко въпроса как може да се усъвършенства това законодателство и как може то да работи по-ефективно. Заключенията, които сме извели по отношение на младежите и децата, по принцип данните предоставят доста голям масив от информация по отношение на последиците. И първото нещо, което трябва да кажем е, че закона от 2004 година имаше известни а, пропуски доста сериозни пропуски в този закон, тъй като не бяха обхванати децата, момчетата и момичетата. Ясно е, че много трябва да се направи, за да се подобри законодателството и да бъдат защитени децата от домашното насилие, независимо дали то идва от майката или от бащата. Когато става въпрос за деца, които са свидетели на домашното насилие, има допълнителен проблем. 70% от жените, които са убити от е, съпруга си, са майки. Тоест, много често децата са е, там, на мястото на престъплението, по време на убийството. И в много от случаите децата са пострадали пряко от насилието. Също така и са станали свидетели на ужасяващи деяния. От 2015 година с Истанбулската конвенция Испания призна децата като а, свидетели на пряко насилие и като косвени жертви на домашното насилие. Според проучвания стигаме до заключението, че живота в среда, в която има насилие на основание на пола, засяга емоционалното и психическото развитие на децата. Изключително вредно е. Няма какъвто и да било въпрос по, по това твърдение и е, има сериозни щети, които се нанасят върху децата. Абсолютно задължително е законодателството да реагира на този конкретен проблем, на тази ситуация. Трябва да се въведат механизми за прогнозиране. Официалната статистика, с която разполагаме в Испания, показва, че около 1000 жени са убити от 2013 година до сега. Що се отнася до цифрите на деца, които са убити в подобни обстоятелства от 2013 година до, 2, т.е. до 2013 година, 27 деца са били убити. 2013 година 27 деца. Над 200 деца са станали сираци поради убийство, което е станало в семейството. Тези цифри трябва да бъдат взети под внимание. Когато разгледаме съдебните решения по подобни ситуации и каква е била реакцията на съда при подобни дела, виждаме, че в мнозинството от случаите правата на посещение и попечителство не се отнемат на, от страната, която е извършила наказателното, криминалното деяние. Бащи, бащи, които са убийци или пък са били наказателно преследвани за сериозни престъпления във връзка с насилието на възоснова на пола продължават да се радват на права на посещение по отношение на децата си. Това също е въпрос, който подлежи на по-нататъчно обсъждане. Нека да не забравяме, че тези процедури за посещение са сложни. Когато, например, семейството на майката, която е убита, е задължено да приеме детето и трябва след това пък да приеме бащата, който има права на посещение при детето. Беше ни казано, че 40 младежи, приблизително 40 младежи, са попаднали в а, а, институции а, за криминално проявени малолетни. Тоест, децата са били заведени в затвори и други а, институции за лишаване от свобода. А, където бащите излежават присъда, децата са водени в съответната институция при тях. Така че въпрос, проблема за посещението, т.е. ако трябва да заведеш детето на убитата си сестра или дъщеря при извършителя, това е много труден въпрос що се отнася до поправяне на щетите, които са нанесени върху децата. Нека не забравяме, че децата страдат изключително много просто заради факта, че са станали свидетели на насилието и са изпитали насилието. Феминистското движение поема дискусията по този въпрос, но и много други неправителствени организации, които се занимават с социални проблеми, разглеждат този проблем и го представят на вниманието на властите. Упражняването на насилие в рамките на домашната среда трябва да бъде взето под внимание в следния смисъл. Правата на бащинство а, трябва да подлежат на въпрос. Когато майката е убита или е била жертва на сериозно малтретиране, то тогава трябва да се успорят правата на, на бащата. Считаме, че тази ситуация все още е отворена за дискусии, но е въпрос, който без съмнение трябва да получи своето решение. Нека не забравяме, че правата на бащинство са свързани с отговорност към детето и вземане на определени решения за детето. Например, ако детето има психически проблеми и а, получава психиатрично лечение поради убийството на майката и бащата, ако каже аз предпочитам да не се предоставя такива услуги на детето му, то детето не ги получава, тъй като бащата продължава да упражнява права на бащинство. Що се отнася до насилието срещу жените, Конвенцията от Истанбул хомогенизира, така да се каже, или по-скоро еднакви условията по отношение на правата на човека, по правата свързани с пола и правата на жените, които са били в ситуация на домашно насилие. Но още веднъж правата на децата е въпрос, който също трябва да бъде взет предвид и да му се обърне внимание. Мисля, че е важно да се вземат под внимание и редицата обстоятелства, които могат да се появят и затрудненията по този, на този фронт. В Испания и в други държави въпроса за бащинските права и правата на контакта се решават от съда. Изглежда, че в повечето държави се запазват правата на бащата, права на бащинство и права на посещение. Разбира се, Европейския съюз няма компетентности в тази сфера, но е важно да отправим препоръки към държавите членки, за да се създаде някакъв род хармонизиране по отношение на правата на децата, правата на майките, въпроса на правата на бащинство в тези злощастни обстоятелства. Въобще семейното право. Трябва да се положи някакво усилие за хармонизиране. Мисля, че трябва да има определени ограничения, що се отнася до отговорностите и правата, които се дават на бащата при определени обстоятелства. В конвенциите, които споменах, трябва да се въведат определени изменения, те трябва да се преразгледат. Трябва да се разгледат и изключения при а, насилие по, по, на основание на пола с отежняващи вината обстоятелства. И мисля, че в различните измерения на трагедията, свързана с домашното насилие, насилието на основанието на пола и последиците за децата, група семейства, които, в които има лица, които са жертви на насилие на основание на пол са доста активни в рамките на различни неправителствени организации и в тази група ние посетихме Европейския парламент и се опитахме да популяризираме въпросите, по които работим в Европейския парламент. Опитахме се да предоставим информация за конкретните проблеми, така че Европейския парламент да е информиран трябва отново дебело да подчертаем значението на разглеждането на последствията за децата и трудностите, пред които са изправени лицата, които са станали свидетели на такива престъпления, по-конкретно децата. Има конкретен фонд, който е създаден за тези семейства, които споменах и е ясно, че има най-различни проблеми с бюрокрацията, които блокират и възпрепятстват процеса, що се отнася до ограничаването на правата на бащинство и правата на посещение. Но още веднъж искам да кажа, че ако тези различни проблеми бъдат изведени напред, това е една стъпка напред в Испания. И сега се работи по законодателен акт в Испания, той се обсъжда в парламента, по отношение на закрилата на децата. Още веднъж бащите, които са били осъдени за престъпления срещу съпругите си, в тези конкретни случаи, ако има деца, то а, правата на бащинство се отнемат или се ограничават а, значително. Това е предвидено в законопроекта, който се обсъжда по настояще. Считаме, че е много важно а, да разбираме тази ситуация тя в момента е доста мъглява, няма кой знае колко статистически данни по въпроса, но трябва да е ясно, че проблема е сериозен и е абсолютно задължително Европейският парламент да бъде осведомен за съществуващите проблеми. Аз представих в резюме проблемите в Испания, но със сигурност в различните държави членки има и други особености, които трябва да бъдат обследвани. Ние сме на ваше разположение да предоставим допълнителна информация по тази много сериозна сериозна тема. Благодаря на Мариса Авила. Сега давам думата на доктор Клариса Самут Шери, която е ръководител на от департамента в университета на Малта, който се занимава с семейните въпроси. Благодаря, госпожо председател, за тази покана. За мен е удоволствие да се обърна към вашата комисия в Европейския парламент и съм особено доволна, че преживяванията на децата са получили някакво внимание, защото децата попадат в различни генерални дирекции, жертви на домашното насилие пропадат през пролуките в системата и е много важно да се види през какво преминават децата. Аз тук представям гласа на жените, които са израсли в семейства, които, в които е имало домашно насилие. Това е областта, в която провеждам научни изследвания и съм тук, за да представя тяхната гледната точка на тези жени. Аз съм научен работник и съм активна в областта на психологията. Аз съм и терапевт 10 години работя по въпросите на домашното насилие и семейната терапия и именно това мога да предложа на вашето внимание. Имам една презентация. Искам да започна с един цитат от Анита. Тя е 35 годишна жена и тя казва следното. Когато е била дете, къде ще отидеш, е, е, пред кого да се обърнеш, на кого да се оплачеш. Не е лесно да се говори по този въпрос, защото има страх, има ужас. Дори и възрастната жена се притеснява, когато изпитва домашно насилие. Представете си какво изпитва детето. Човек усеща, че съществува, но не и че живее. Искам да покажа също така и това, което е преживяла Джесика. Тя в момента е на 43 години и е била жертва и свидетел на домашно насилие, като накрая баща й е убил майка й. И това казва тя. Да, той работеше в ресторант и се връщаше много късно вкъщи. Прибираше се пиян и за да прави секс с майка ми. Не знам, може би тя не му е дала или е, е се, се е изпяло и в 3 часа не е приятно да, човек да бъде събуден. Това лесно може да го разбере човек. И той започна да я прибива и я прибиваше пред нас и нещата бяха ужасни. Понякога с метлата, понякога по главата, с котията за бижута, хвърляше наляво и надясно, така че виждахме много от това. И тя ме събуждаше посред е, нощ, за да я придържа до банята. Толкова много се страхуваше от него. Както виждате, тези деца всъщност не са били единствено свидетели или жертви. Те са и двете. Те са. Ам, не са просто наблюдатели, а са засегнати до голяма степен, защото живеят в тези семейства, в ежедневно. Това, което казва една от участничките е, че трябва да се разбере семейния контекст. Семей... Домашното насилие не се случва всеки ден. Някой път има добри дни, а някой път обаче баща ми пребива майка ми и мен също. Децата се опитват някой път да се намесят, за да спрат насилието или пък биват принудени да се присъединят към насилието и да вземат страна. Е, комплексен е въпроса на децата жертви на домашно насилие. Каква е степента на проблеми? Знаем, че в Съединените щати близо 15 милиона деца са изложени на е, домашно насилие, 7 милиона на екстремни форми на това насилие. Знаем от а, а, разследването на а, Агенцията по основните права от 2014 година, че 23% от жените в Европа са изпитали физическо, сексуално или психологическо насилие. 73% от жените на европейско равнище са посочили, че децата, живеещи с тях, са знаели за насилието, но нямаме а, преки данни а, колко деца живеят в ситуация на насилие. В момента Евростат прави пилотно проучване за насилието на основание на пола и от това проучване бихме могли да получим данни за децата, щом Разбира се, това проучване стане налично. Ще имаме тогава данни за децата, които стават свидетели на домашно насилие на европейско равнище. Много е важно да имаме статистически данни, както спомена и преждеговоривши оратор. Ако продължим с сложността на проблема, знаем от научни изследвания и от опита, че едновременно се случва домашното насилие с други форми на малтретиране на децата. Знаем от проучвания, че има доста голямо застъпване между 20% и 70% на ситуации, в които децата, които стават свидетели на домашно насилие, са и жертви, преки жертви на тази агресия. Цитирам пак Анита и тя казва, да, когато бях малка се плашех и то ужасно от него. Той а, ни поглеждаше, просто един поглед ни вледеняваше от ужас и ни пребиваше по ужасен начин. Помня тези пребивания през останата част от живота си и веднъж ме преби с един мъркоч. Все още усещам а, по тялото си този бой. Това беше един от тези зелени градински мъркучи и а, тя е излязла след това. А, купила си е някакви бомбони и понеже си е купила с някакви пари, без той да е ги е дал, бащата е, е предположил, че тя ги е откраднала и е пребил заради това. Знаем, че в повечето проучвания когато човек е свидетел на домашно насилие, това е свързано с широк набор от психологически, емоционални, поведенчески, социални и академични проблеми при ученето, като това е и фактор за по-голяма степен на депресия, тревожност и симптоматика за посттравматичен синдром като например спомени, които изведнъж се появяват в съзнанието, като това води и до агресия, хиперактивност, липса на внимание, импулсивност. Например, може да има диагноза на липса на внимание, дефицит на вниманието. Но всъщност това може да се дължи на домашното насилие в семейството. И ние като професионалисти може да пропуснем да зададем въпроса дали има насилие в дома или не. Някои продължителни проучвания във времето, знаем, че някои деца устояват. Не винаги има сериозни последствия, ако децата са претърпели травматични събития, но има те наречения аспект на заспалите спомени. В някои деца може да открием, че последиците на домашно насилие се засилват с времето. Затова трябва да преоценим това понятие за устойчивост. Какво се случва в по-дългосрочен план? И тук мога да цитирам някои от нашите проучвания. Те наречената триангулация, когато ти трябва да участваш в споровете между родителите си, това води до дългосрочни последствия. Когато децата станат пълнолетни и напуснат дома си, травмата остава. Има проблеми, например, с емоцията, с гнева, трудности при завързване на отношения, но има някои повратни точки, ако им се окаже помощ на тези деца, така че трябва да се обмисли този въпрос. Една идея, която често се повдига е дали жертвите на домашно насилие в дългосрочен план ще станат насилници или пък ще станат жертви на домашно насилие. Тук имаме добри новини. Въпреки, че са станали свидетели на домашно насилие и това е рисков фактор, това не може да служи като а, силен а, прогнозиращ фактор, че а, съответният човек в, а, а, след като стане пълнолетен ще бъде също насилник или пък жертва. Тоест, преживяването на тези събития не означава, че не може да се промени положението по-нататък. В поведенчески проблеми се изразява някой път това свидетелстване на такива насилствени актове. Около 15 годишна възраст някой път децата започват да нарушават закона и така нататък. Какви са някои защитни фактори, когато има топло и подкрепящо отношение от родителя, който не упражнява насилие, положително участие на родителите, положителен училищен климат и добро отношение с учителите, приемане от са учениците, които самите не са преживели подобно нещо. И е много важно да инвестираме като Европейски съюз в едно проучване на, на домина, на предоминантността. Т.е. трябва да видим какви са цифрите. Трябва да инвестираме и в превенцията. Заедно с Обединените нации можем да направим на проучване. Знаем за 7 стратегии, които са възоснова на доказателства, че са много важни за превенцията на насилието между партньорите в семейството. Трябва да инвестираме в ранните интервенции, скрининга като в здравеопазването, първичното здравеопазване, рано идентифициране и препращане към съответните служби. Трябва да работим и с мъжете като извършители, като баща, бащи. А също така да се консолидират настоящите услуги за майки, за деца. Знаем, че когато отделните услуги работят по-отделно, те нямат такъв успех, както когато работят заедно. Благодаря ви много за вниманието. Thank you. Thank you now... Благодаря. Давам думата на госпожа Санде Бланчет, директор на Детския фонд на ООН. Но също така искам да поздравя една група посетители от Италия, които работят в областта на човешките права. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря за тази покана, за да обсъдим един проблем, който е част от задачите на УНИЦЕФ в целия свят. Спомнете си времената, когато сте били деца. Какъв е бил центъра на вашия живот? Имало ли е проблем? Към кого сте могли да се обърнете? Ако сте били наранени, къде сте отивали? Вероятно при семейството в къщи. Всички деца имат право и имат нужда от спокоен и безопасен дом без насилие, с родители, които ги обичат. И когато нещо отвън се обърка, те трябва да могат да се върнат от дома и да получат подкрепа и помощ. Това е право, което е заложено в Конвенцията за правата на децата, ратифицирана от всички държави по света, с изключение на една. Въпреки това, както и чухме до сега, твърде много деца и техният, техните домове е, изобщо не приличат на спокоен рай. Домашното насилие е една от най-скритите форми на насилие и нарушаване на човешките права. Стотици деца, милиони деца всяка година са изложени на домашно насилие. Предполагаме, че горе-долу 300 милиона деца на възраст от 2 до 4 години, т.е. съвсем мънички деца, са дисциплинирани с насилие от хората, които се грижат за тях. По света 176 милиона деца на възраст 5 години живеят с майки, които са жертва на насилие от страна на партньора. И както казах, домашното насилие или насилието по пол срещу жените е тясно свързано с насилие срещу децата. Разбира се, това оказва огромно влияние на живота на децата. Из... Наред с трагичния ефект върху семейството, това причинява също огромни проблеми на обществата и страните. Домашното насилие срещу деца и жени не е ограничено до държави или континенти. Не е ограничено само до етнически групи, религии или економически групи. Това е глобален феномен, който засяга всички общества. Що се отнася до въздействието на насилието върху децата, ще повторя някои от нещата, които казаха предишните оратори. Независимо дали насилието на детето е пряко или косвено – бебетата и малките деца, които са били изложени на домашно насилие, изпитва такъв огромен емоционален стрес, че той може да увреди физическото, емоционалното и социалното им развитие. Мозъкът им бива засегнат, когнитивните, когнитивните им способности страдат. Така че това, оказва драматични последици върху целия им живот. Не е ограничено по време. Насилието влияе негативно върху способностите за учене в училище. 40% от децата, изложени на насилие, не могат да четат толкова добре, в сравнение с децата, над които няма упражнено насилие. И тези деца после като възрастни ще имат по-малко възможности за работа и затова ще изпаднат в по-голям риск от бедност. Насилието срещу деца е свързано с заболявания, депресии, социални проблеми. Тоест, тези деца стават по-често жертва на ранна бременност и насилие от своите партньори. Също така, това нарушава емпатията и социалната способност за създаване на приятелства. Деца, такива деца се държат по-агресивно, тормозят и е три пъти по-вероятно да бъдат въвлечени в някакви насилствени действия. Децата и момичетата в едно от нашите проучвания стана ясно, че над половината момичета между 15 и 19 години смятат, че понякога съпругът им има право да удря своята жена. А за момчетата, които са израснали с тази масивна проява на мъжественост, кавички, са много по-склонни да упражняват насилие над своите деца. Мисля, че е, тук въпросът е спешен. Можем да говорим за домашно насилие и насилие базирано на пола. Можем да декларираме този глобален или европейски проблем, но той е спешен. Трябва да предотвратим домашно насилие, защото щом това се случи, да, възможно е наистина децата са устойчиви и може би и да се справят, но при всички случаи превенцията е най-добрата обучение за родителите и други мерки, които да бъдат обаче достъпни за всички, за мъжете, за жените, за момчетата и момичетата. Така че те да разберат, че домашно насилие е нещо лошо, че всяка форма на насилие на деца е нещо лошо и че альтернативите за използване на насилие съществуват. Много често срещаме родители, които просто не знаят какво друго да направят, освен да крещят или удрят децата си. Също така те трябва да знаят възрастните, а и децата, че има законови последици за такива извършители. Съответно, трябва този кръг на насилие да бъде прекъснат в ранна възраст деца трябва да имат альтернативни ролеви модели на насилието вкъщи. И тук ролята на училището е много важна. Подкрепяме училищни програми, които да намалят агресията и насилието, като позволяват на децата да развият положителни поведенчески модели, ценности в сравнение с агресивното поведение. Трябва да повишаваме осведомеността за домашното насилие, включително ефекта на това насилие върху деца и този, за този проблем трябва да се говори открито. Домашното насилие не е нещо, което да се случва. Домашното насилие не е само нещо, което се случва между четири стени и проблем на семейството. Това е проблем на цялото общество. Защитните политики на правителствата трябва да бъдат придружавани от усилия за промяна на поведението и традициите – ако продължим да мълчим за домашно насилие, то ще продължи. Знаем, че насилието засяга най-вече жените и момичетата, така че социалните работници и всички останали служби, служители в здравеопазването трябва да бъдат специално обучени. Момчетата и момичетата, жените и мъжите трябва да знаят, че насилието на всяко едно човешко общество е недопустимо независимо от пол или възраст. Децата трябва да знаят, че те не са сами. И тук чухме вече, те трябва да знаят, че възрастни, че има възрастни, които ще им помогнат и ще ги защитят. Това са учители, социални работници, здравни специалисти и понякога едини от родителите. И тези възрастни трябва да разполагат с уменията да разпознаят необходимостта, да видят детето, което е подложено на насилие и да му предложат подходящи услуги. Така стигаме до наличните услуги. Тези услуги трябва да бъдат холистични и да покриват всички потребности на децата детето не може да бъде просто уместено от една служба в друга. Не можем да очакваме детето или пък дори по-големите момичета и момчета да поемат инициативата и да ходят от една служба в друга. Така че трябва да има една точка за контакт, контакт с лесен достъп и оттам вече детето да бъде придружавано през цялата необходима процедура. Тези услуги трябва да бъдат адаптирани към нуждите на всяко дете. Децата а, са, имат различни потребности, така че услугите трябва да бъдат гъвкави. Искаме да окоръжим държавите да засилят своите правни рамки за защита на децата от насилие. Шокиращо е, че днес 60 държави са приели законодателство, което абсолютно забранява физическото насилие на деца от дома. На 600 милиона деца – на възраст до 5 години са оставени без никаква законова закрила. И има държави членки, които не са защитили, които не са забранили насилието от родителите. Така че това подава много силен сигнал, а ние трябва да покажем, че насилието е недопустимо. Нека да бъдем ясни. Не, не значи да пращаме родители в затвора за това, че са ударили детето си, а трябва да ги учим как да избягват подобно поведение. И държава като Швеция показва, че щом насилието на деца е криминализирано, има една промяна в отношението на обществото към него. Има държави членки, които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция за нали, насилието над жени и деца. И последно, данните. Не разполагаме с достатъчно данни, защото този проблем си остава скрит между четирите стени на дома. Но трябва да събираме такива данни за жени и деца жертви на насилие. Има държави, в които въобще няма такива данни. Тъй, че инвестирането в данни, събиране, анализ, разпространение, използване ще бъде от съществено значение за процеса на контрол и това също ще улесни сътрудничеството между националните служби и международните организации за закрила. Ние можем да помогнем. Ние можем да, се, да включим това насилие на деца в три различни цели, което пък още веднъж подчертава нуждата от данни. Обедени сме, че защита на децата от насилие е път към едно по-мирно общество – и това е включено в целта за развитие номер 16. Трябва да предприемем отделни и колективни действия, така че да се справим с този проблем. Благодаря. Благодаря на госпожа Санди Бланчет. И сега давам думата на Пьер Ив Росе, правен консултант френско говорящата общност в Белгия. Благодаря, госпожо председател. Е, това е много важен е, въпрос е, и засяга в основните права на децата. Ние сме една публична, независима институция, която се бори да защитава правата на децата в франкофонската част на Белгия. Въпросът е много широк. Той сега морал, има морална страна, сексуални проблеми, домашното насилие, за което вече много пъти се говори, гениталното съкачаване на жените. Аз в никакъв случай не претендирам да съм експерт във всички тези сфери, но ще се спра главно на домашното насилие. И а, с а, интерес и слушах е, това, което беше казано до тук, че днес, в 2018 година, все още може да бъдат удрени деца. Не трябва, когато се упражнява насилие на децата, след това да се питаме защо продължава да има домашно насилие, защото става дума за едни стереотипи, които се е, възпроизвеждат. Няма да говоря за въздействието на домашното насилие над децата. Но ще кажете, децата имат нужда от едни структурни рамки. Рамки, които им дават сигурност, структура в живота и сигурност как детето става сутрин, как се храни, как си ляга. Всичко това е част от една структура на неговия живот. И когато родителите са вече влезли в един цикъл на домашно насилие, тази, тези структурни рамки на детето се нарушават. Е, в такъв случай детето се превръща е, е, било в обект на и то на насилие, било в получател на доверителни сведения и така нататък. През 2009 години бе създадена интердисциплинарна група, която да поручи въздействието на домашното насилие на децата. През 2010 година, мисля, беше проведен колоквиум с практическа насоченост. Опитахме се там да формулираме конкретни препоръки. И е, трябва да се прави, разбира се, разлика между различни видове насилие. Как да защитим децата? Какво е необходимо да се направи в интереси на децата да бъдат защитени? Как да бъде на майката, която често е жертва на насилие? Това са все въпроси, които ние си зададахме тогава. Препоръките, които формулирахме през 2010 година, за жалост са, са още актуални. професионалистите трябва, тези, които работят на терена, на първа линия, трябва отново и отново да им се напомня това, което е необходимо да се прави. Значи трябва да подготвяме такива професионалисти, които да могат да различат за какъв конфликт става дума. началното, началната подготовка трябва да бъде продължавана и след това. Имаме редица протоколи, които трябва да се познават. и необходимо е също така да се направят сравнителни изследвания, за да може много по-точно е да се формулира публичната политика по този въпрос. Когато говорим за публична политика, говори се много често за стратегия, за а, национален план за действие по отношение на предотвратяване на насилието срещу жените. Има и местни, локални а, планове също така. Значи, детето трябва да бъде чуто. А, то трябва да може да участва в, а, а, тази работа. Защото когато става дума за доброто, на благото на детето, то трябва също да бъде чуто какво мисли. А, защото не е въпрос само да кажем, знам какво е добре за вас. Но, но, а, не е достатъчно само да кажем на детето за твое добро работиме. Е, значи трябва да бъде чуто детето. Когато се говори за стратегията, когато се разработва когато става планове, планът, когато се следи за какво става дума при мониторинга и така нататък. Значи трябва по някакъв начин да транспонираме на практика правните е, положения, залегнали в Истанбулската конвенция. В Белгия имаме план за действие с основни насоки. Няма да говоря с подробности за този план, но тези главни насоки говорят първо за подготовката, образованието, след това е, за е, анкетирането, за проучването, да се види как да се помогне на жертвите, И, и много важни препоръки се отнасят до политиката за убежище е, иммиграция. Това са 22, 23, 26 член а, които, на конвенцията, които а, а, говорят за неща, които между другото бяха казани вече тук и които се отнасят пряко до децата. Децата трябва да бъдат приети и с тях да се занимават професионалисти, които са добре подготвени, които са образовани, а, така че да знаят точно как да чуят това, което им казват децата. Значи, за да може да се създадат механизми, а, тези права на практика да бъдат прилагани. Значи, на ниво на публична политика и на ниво на наказателна политика а, работиме. Вече е, главният прокурор е, е се е взел с този въпрос. И се обръща по-голямо внимание на децата, които са жертва на насилие. Когато се подаде една жалба, трябва да се види къде е било детето в момента, как е, е, е Ами, засегнато от насилието, за което става дума. Говориме също и за предоставянето на обежище, говориме за предоставянето на настойничество и да говориме и за правата за посещение. Тоест, семейният съдя, трябва да си постави всички тези въпроси. Когато детето е жертва, но трябва да бъде, и трябва да бъде обаче в контакт, да има право на посещение бащата, който е бил източника на насилието. Но поставяме се един голям въпрос тук. трябва значи, да внимаваме а, дали има альтернативи, ако няма да осигуряваме подобни альтернативни решения. Има и някои е, временни мерки, които могат да бъдат взети. Например, от 2012 година кралският прокурор е, може е, да вземе мерки за да защити, срещу извършителят на насилието, за да защити жертвите. Няма да влизам в подробности как точно става това. Много важно е обаче да кажа, че в Белгия Имаме домове, обежища, където жените и децата, жертви на насилие, могат да бъдат подслонени. Имаме 17-18 такива, 19 може би такива домове, обежища. Но жените, които се намират в така наречено незаконно гражданско положение, също могат да намерят там убежище. Обикновено това обежище много често е безплатно, но в някои случаи е, е, не е точно така. Трябва да бъде обсъден този въпрос и също така жените и въобще жертвите трябва да знаят, че съществува подобна услуга, че съществува подобна възможност. Хората не могат да си потърсят правото чрез закона, ако не са информирани, ако не знаят, че такава възможност съществува. От една страна, значи, имаме правната възможност те да бъдат изслушани от съдия, могат да бъдат, трябва да бъдат информирани, че има такава възможност, защото има много такива в, в мнозина в Белгия, които че има тази правна възможност. Също трябва да се работи за наблюдението, за мониторинга на тези случаи. В случай ще се приключа с това, което може да нарича насилие на основание на пола. Много често в семейството това става. Ще почетая още един път, че трябва да се зачита мнението и гласа на децата. В Белгия много пъти се говори за а, признаването на избора на пола, а, а, когато става дума, когато става дума а, за а, убежище, когато става дума когато става дума за публикации, примерно момчетата искат да играят футбол, други е, имат други желания, но а, става дума за един механизми, които затварят много пъти е, е, детето в определени рамки и, и не му дават възможност е, за избор. Това особено въжи за ЛГБТ децата. Въпросът е много важен, защото когато ние се занимаваме с жалбите на децата, много често се сблъскваме с подобни случаи които децата им е било отказано да участват в една или друга програма, било вакансионна, било спортна, било друга, възоснова на, пола пола. Нещо, което не трябва да се допуска и накрая трябва да кажа, че за да съзнава обществото дълбочината на тези проблеми, необходимо е образование, необходима е информация по отношение на правните възможности, но също така децата още от най-ранна възраст да бъдат подготвени от най-ранна възраст да, да научават за тези проблеми. Защото, както казваме ние в Европейския съюз, многообразието е богатство. А децата от най ранна възраст трябва да научават това, също така да знаят, че не трябва да се търпи каквато и да е форма на насилие. Thank you. Thank you. Благодаря, господин Пьер Росе. А сега ще дам думата за а, размяна на мнения. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря преди всичко на четиримата лектори. Много важно е да обсъждаме тези въпроси, защото само като слуша човек, резултатите от различните изследвания, като чуваме каква е реалността на терен и каква работа се върши от различните неправителствени организации, разбираме, че трябва да бъде приспособена към тези изисквания нашата политика. Когато се срещахме ли с Онето и с членовете на нейния екип, а също Соледат Касола срещнах, И по този начин се конкретизира нещо, което е, преди това за нас беше абстрактно. Ние говорим за е, насилие на основание на пола, е, правим усилия то да бъде предотвратено. Убийствата на жени преди всичко. Но за всяко такова убийство седи някаква история. И ние носим отговорност. Срещаме се с деци, които са жертви на насилие на основание на пола. И благодарение на това, което научаваме от тях, сега знаем каква е, как стоят нещата наистина. Защото да загубиш майка си или да загубиш дъщеря си е ужасно. Но това, което следва, което става с децата, бюрокрацията, през която трябва да минат, психологията на страданието, всичко това са неща, на които трябва да се обърне внимание, за да можем да приемем необходимите законодателни мерки. Беше много важно и много интересно да чуем всичко това и ние трябва да отразим тези проблеми в нашата законодателна работа. Европейските институции трябва да изиграят своята роля. Трябва да потискат, потикат, потикват националните правителства да вземат, вземат необходимите мерки. В Камерата на представителите се обсъжда въпроса с пенсиите, които се отпускат на сираците. Сираци в резултат, останали сираци в резултат на домашно насилие. Това е много важен въпрос, защото, както сами разбирате, много пъти тези деца отиват в семейството на жертвата. И много важно е да има социална система на помощи, която да вземе предвид всички обстоятелства и да им осигури необходимите финансова подкрепа. Защото тези деца са жертви. Трябва, трябва да бъдат подкрепени, трябва на тях да се помогне. упражняваме, опитваме се да упражним натиск е, върху националните правителства да вземат необходимите мерки. Необходимо е да се направи анализ а, на взаимоотношенията, на идиосинкразията, която съществува между различните страни членки, за да се придобие ясна картина на състоянието на нещата, нещо като рентгенова снимка. Подобна информация има голямо значение. Абсолютно необходимо е да се направи европейско проучване, проучване в европейски мащаб на този проблем. И за нашия дебат днес би било добре той да бъде пренесен и в пленарна зала. Малко време остава от сегашния законодателен мандат, но през следващият законодателен мандат ще трябва да се направи нещо повече. Благодаря ви за вашата работа, благодаря ви за е, информацията, която ни предоставихте за този извънредно важен проблем. Благодаря, госпожо Перес. Сега госпожа Бьорк. Благодаря. Благодаря на експертите, които ни запознаха с проблемите. Беше много интересно да, да чуя това, което ни казахте. Искам да кажа нещо от шведска гледна точка. И, и а, университетите и а, други организации се занимават с проблема на правата на децата, правата на детето. А, знаем, че децата често са жертви когато майките им са жертва на насилие от страна на техните партньори. Има натрупан все повече, все по-голям корпус от информация, данни по този въпрос. През последните 15 на години нарасва броя на осъдителните присъди в Швеция срещу партньори, които са упражнявали насилие в Швеция. В... Сега се разбира все по-добре, че и детето също е жертва и то не може да бъде и не трябва да бъде принуждавано да живее с, или да прекарва времето си с насилника. С една дума опитваме се да осигурим за децата живот без насилие. Положителни е, е, краски са направени, но когато съдът решава, примерно, за правата на посещение или пък за настойника, е, все, още, все пак се дава възможност на насилника да взима решения относно живота на детето. А пък това създава трудности и за детето, и за другия родител. Така, значи организациите, които се занимават с правата, защита на правата на жените и на децата, трябва да останат не само с добрите намерения, но те да бъдат отразени в съдебната практика. Подкрепям това, което се каза по отношение на телесните наказания – в, в Швеция забраняваме всички актове на насилие спрямо детето. Благодаря на всички експерти, които говориха по тези проблеми. Thank you. And now floor to е, е, е, Jimenez Becerril Barrio, please. Господин Хименес Барио. Благодаря. Госпожа Хименес Барио, извинете. И аз искам да благодаря на експертите, които говориха пред нас. Много важно е, е да се обръща внимание на, на тези проблеми и трябва да вдигнем глас в защита на жертвите. Директивата, която по която съм имала възможност да работя през 2012 година, която сега е в процес на прилагане. Директива, която се опитваме в момента да усъвършенстваме. За подкрепа на жертвите на насилие. Тя се отнася и за малолетните и децата. Отнася се и за насилието на основание на пола. Жените са едновременно жертви на насилие по, а, на основание на пола и на насилие спрямо децата. Как а, а, ще постигне хармонизиране, уеднаквяване на законодателството по този въпрос в страните членки в Европейския съюз. Работи Европейския съюз в много насоки, земеделието и другаде, за да уеднакви законодателните актове. Но страните членки смятат, че това така спада в рамките единствено на техните правомощия. Затова мисля, че е много важно да разгледаме този въпрос за уеднаквяването, за хармонизирането на законодателството в страните членки по този въпрос. Смятате ли, че има достатъчно законодателни актове или смятате, че още нещо трябва да се направи в законодателно отношение? И е, какви са най-явните разлики между отделните страни членки в това отношение? Говорихме за жените, които са жертви на насилие по, на основание на пола. Жени, които търсят защита, много пъти търсят и в други страни членки – Е, може ли е, да се постигне някакъв общ фронт е, или някакво уеднакваване на законодателството по, по отношение на защитата на жените, които са жертва на насилие? Мисля, че е важно да се занимаем с този въпрос. Защото трябва първо да видим какво е направено до сега и какво от направеното е правилно и какво не. Как работи съдебната система, правоприлагането? Всички, които участват в подобни процеси. Да се опитаме да разберем къде са проблемите, какви са разликите. И детето е жертва в края на тази верига на насилие. То е а, уязвима страна. Трябва а, да помислим а, а, много внимателно за защитата, защитата на жертвите и на жените и на децата. Защитата е много важен въпрос, председателката. Благодаря. И аз бих искала да благодаря на а, експертите, които говориха тук. Въпросите, които обсъждаме днес, защитата на младите хора е много важен въпрос. Искам да благодаря и на нашите гости, дошли специално от Италия. Те са хора, които се борят за правата на човека. Сигурна съм, че те са интерес да слушат от това, което се говори тук. Тази седмица е 60-та годишна на хартата на правата на човека. Времето минава, но виждаме, че правата все още не са защитени, на човека не са защитени в пълна мяра. Нужна ни е нова комуникационна стратегия. И в основата на тази харта трябва да се сложи така наречената преносимост на правата – когато човек напусне едно място или една държава, не оставя правата си е, там, а трябва да има защита и право на защита, където и да се намира. Казах, необходима ни е комуникационна стратегия, защото трябва да се започне от образованието, от училище. Необходими са ни по-надежни данни. Регламентът за европейската статистика, за това говорихме вчера в комисията Либе, е много важен. Този регламент се отнася до данните за миграцията и за международната защита. Споменавам този регламент тук, защото много пъти ни липсват данни, липсва информация, особено по отношение на децата. Много често те като че ли не присъстват в тази статистика. Трябва да бъдат насърчени страните членки да подобрят качеството на данните, които събират. Значи, става дума за статистически данни е, по отношение на децата. Включително и особено данни за непредружени малолетни. Те също трябва да имат право на правна защита – Това са подробности, но абсолютно необходими са, ако искаме нашата политика да бъде водена в правилна насока. Те трябва да бъдат изслушвани, за да знаем какви са техните нужди. С това ще приключа и искам да благодаря за дадената ми възможност да участвам в този дебат. Необходим е цялостен подход, всестранен подход, за да можем да стигнем до правилните отговори на въпросите. Но нека да кажа още нещо. Преди няколко години станах свидетел на един случай в Италия. Срещнах там жена от друга страна. И много често семейства, които идват от другаде, се сбъсват с по-големи трудности, отколкото местните. Майката беше значи, чужденка, бащата беше италянец. Детето бе дадено за отглеждане на баба си по башена линия. Съдът автоматично а, даде а, родителски права на а, бабата по башена линия, независимо от това, че той беше убил майката и то детето е станало свидетел на всичко това. А, намерихме а, адвокати, гражданска, ценове на платформата на гражданското общество, които ни помогнаха. Детето имаше много проблеми и след две години успяхме да вземем детето от башеното семейство и то беше сега дадено на семейството на майката. Детето започна да говори, беше запазило мълчание дълго време, тръгна отново на училище. Много често при такива смесени бракове, не се взима под внимание състоянието на нещата и положението на децата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да изразя приветствията си и благодарността си към гостите, които са с нас днес. Много тъжно е положението, което те представиха и определено ние трябва да сме запознати с него, тъй като въпросът е неотложен. Това е неотложен въпрос, който доста дълго време беше изтласкан в периферията. Искам да подкрепя това, което беше казано, а именно за необходимостта на всеобхватно проучване за жертвите на домашно насилие – по-голямото си мнозинство жени. А също така трябва да се проучат и съпътстващите елементи в други области, които са свързани с подобен род престъпления. В каква домашна обстановка се случват, например, тези видове насилие. Но наистина подкрепям идеята за провеждане на подобно проучване. Много често, както казахте, не разполагаме с данни, които да могат да бъдат сравнени или пък данни, които да показват разликите между държавите членки. Абсолютно необходимо е да разполагаме с тези данни, ако искаме да се придвижим по-напред с законодателството. За да има законодателството, трябва да се базира на данни и на доказателства. Както беше казано, положението в училище, когато нещата не вървят добре в училище, не вървят добре и в семейството, а когато се допускат грешки в училище, учителя се обвинява, а когато нещата не вървят в семейството, кой се обвини, кой бива обвиняван. Трябва да бъдат намерени първопричините, корените за проблема. Много често проблемите, които се появяват в училище, са показателни за проблеми в домашната среда. Трябва да се видят връзките, за да се разбере по какъв начин да се реши проблема. За да бъде той решен, трябва да се отработи там, където е възникнал. Много е важно при подобни кампании да разполагаме с необходимите данни. Добрите практики и възприемането на добри практики – за да може обаче да се прилагат добрите практики, трябва да е на разположение нормативна база. Има редица области. Например, в пътно-транспортното поведение. То е, не е свързано с темата, която разглеждаме, но ако искаме да се прилага добри практики, то трябва да разполагаме с нормативната уредба. Кодекс на добрите практики, например, съществува в пътно-транспортната сфера. По подобен начин може да има кодекс на добрите практики, който е свързан с домашното насилие насилието на основание на пола. Също така трябва да има и по-голяма последователност в рамките на Европейския съюз. Това може да се направи чрез заделянето и на публични средства. За съжаление, няма публична политика на равнището на държавите членки – и мисля, че ние можем да изиграем роля в напредването на такива политики. Добър ден! Първо се извинявам, че отсъствах и трябваше да гласувам на друго място, защото темата е много важна за мен. Съжалявам отново за закъснението. Най-трудният проблем за мен е психическото насилие. Има видове насилие, от което страдат децата, но в същото време е трудно да се открие, тъй като е по-абстрактно по своето естество. Затова е важно да се съсредоточим върху конкретно психическото насилие. понякога четем за неща, които ни се струват абсолютно нереални. Прочетох за едно момиче, чието баща е осъден, тъй като я е малтретирал и бащата получава права на посещение от съда без присъствието на трета страна. Това ми звучи абсолютно нереално, че въобще може да се стигне до подобно положение. Майката се е преместила, изнесла се от къщи и заминала да живее на друго място. И по практически така логистични причини по Лесно е било визитите и посещенията да са без придружител, без трето лице. Очевидно е, че съдилищата трябва все пак да работят по някакъв логичен начин, по начин, който има смисъл да работят с социалните работници и с неправителствени организации, за да не се стига до подобни абсурдни ситуации. Дали бихте могли да ни кажете малко повече? за образованието и за обучението. Какво се случва в тази област? Тук говоря за обучение на хората, работещи в съдебната система. Съдебните служители, хората, работещи в правната система, те обучени ли са въобще по тези въпроси? Благодаря и последните 10 минути давам думата обратно на експертите, максимално за по 2 минути, тъй като трябва да приключим в 12.30. По, двама, по 2 минути на оратор. Не мисля, че испанската правна система е по-лоша от останалите европейски държави, но има някои ситуации, които са абсолютно неприемливи. Има, например, объркване между това, което се смята за право на детето и системата на закрила от насилие на основание на пола. Разбира се, има задължение на държавите членки да положат максимални усилия. Това е записано в конвенцията на Конвенцията на съвета на Европа. Те трябва да направят всичко по силите си, за да закрилят децата, но това, което пише едно, това, което става е друго. За съжаление се стига до наистина абсурдни ситуации, които а, се виждат в изпълнението на съдебните разпореждания и съдебни решения, които сами по себе си са абсолютно абсурдни. Затова е необходимо да се обучат съдебните служители, да се обучат въобще служителите, които работят в правната система в тази връзка. Разбира се, законодателството от 2012 година е добро, но не се предвиждат специализирани услуги, които да се предоставят на младите хора. Мога да ви дам хиляди примери със случаи, преди два месеца, например, две деца са убити в Кастейон. Това е испанска провинция. И това се е случило след като майката и бащата вече са получили предупреждения от местните органи. Местните органи са знаели за проблемната ситуация, която е съществувала в този дом, но въпреки това най-накрая жертвите са били а, двете дъщери, в този случай майката е извършител. В тези ситуации, а, за съжаление, те не са редки. На практика ежедневно се появяват проблемите с права на посещение, при бащи, които са извършили ужасяващи престъпления срещу майките и срещу децата. Т.е. трябва да имаме не само на законодателство, но и органите да са добре информирани, осъзнати за това, което се случва. Мисля, че едно от най-добрите неща, които се случиха днес е, че повдигнахме въпроса и записах това, което каза представителя на Швеция, именно, че различни правозащитни организации на жените, на децата трябва да обединят усилия, да работят заедно, за да не се поставят едни права над други. Това според мен е много важно. В нашата страна мисля, че има осъзнатост по отношение на правата на децата и последствията за децата сред съдебната система. Но това зависи вече и от съдията и кой е магистрата. Това вече не е добре. Има всъщност едно обучение в началото на декември, което аз ще изнеса. Обучение за адвокатурата. Също така има и лекции в университета. Аз преподавам на студенти по право в тази връзка, но трябва да се направи още повече. Това не е достатъчно. Мисля, че казах обаче вече е достатъчно и спирам до тук. Благодаря. Аз ще посоча няколко въпроса. По законодателството знаем, че някои държави в Европа все още не са приели забраната за телесните наказания в техните законодателства. Не помня списъка с държави, но ако ви трябва такъв списък, мога да ви го предоставя по-късно. Искам да призова всички държави членки да ратифицират Истанбулската конвенция. Ако е възможно, Европейския съюз е, трябва да ратифицира Истанбулската конвенция и Конвенцията за правата на детето, като силен ангажимент за правата на детето и за борба срещу насилието на основания на пола. Не е достатъчно да се приеме законодателство. Аз работих много години в Румъния. В Румъния забраниха телесното наказание, но това пък не означава, че се изпълнява. Не бива да спираме върху това, което е само на хартия. От една страна имаме отговорността на държавата и която защитава задължително правата, но от друга страна имаме и хуманитарен въпрос и въпрос на, на благотворителност. Това, което казвате за проучването е много добра идея. Важно е всички данни, които събираме, във всички законодателства, всички услуги, които предоставяме, да не забравяме най-уязвимите групи. Моите. Чухме много пъти за внуците и за бабите и дядовците. Тук обаче не говорим за правния статут. Детето си е дете. Всяка държава в Европа има задължение да защитава правата на децата, живеещи на техните територии. В конвенцията ясно е казано, че не, не може да има дискриминация и разлика между децата в зависимост от техния происход. Това е принцип, който трябва да прилагаме в Европа и да про... Е, проучване на цялото законодателство може би ще помогне за да се даде достъп на децата до всички услуги, че те биват взети под внимание. По отношение на заделянето на европейски средства за проекти за борба с насилието, това е много добра идея. Нека да работим а, за следващата многогодишна финансова рамка, така че този въпрос да бъде обхванат не е надлежно. Защото по настоящем децата не са добре обхванати в настоящата МФР. Децата децата въобще не са обхванати като било то вътрешно или външно. Нека да се уверим, че в следващата рамка децата ще бъдат взети под внимание и ще бъдат защитени. Благодаря. Много от нещата вече бяха казани. Ясно е, че едно сравнително изследване ще бъде добре. Координирана работа върху ресурсите също е много важно, защото много пъти в Европейския съюз и Съвета на Европа е, се, няма взаимна, няма размен, обмен на информация. Това, което, господ, което депутатите казаха, защото правата на човека, правата на детето, правата на е, жената, на жените, е, те са, имат пресечни точки, те са нещо общо. Това е културата на правата. И, необходимо е образованието, говорим, децата имат право на това, децата имат право на това. Просто трябва да а, а, настояваме на това, което беше казано, че правата върват заедно с нас. Когато като отидете другаде, правата ви върват заедно с вас. И това трябва да бъде не само в училище, в перманентното, в образованието през целия живот. А, това трябва да бъде преподавано трябва да се демократизират правата на човека. Как ще стане това? Защото когато говорим а, за образование, необходимо е да а, се прави интерактивно, чрез игри, а, чрез анимиране на образованието. Значи, необходими са също така приложения защото децата, знаем, изцяло живеят в цифровия свят. И да накараме децата сами да се интересуват от правата, които имат. Това е на първо място, защото, разбира се, законодателството е нещо много важно, но когато не се разбира самото понятие на правата, когато не се разбира какви права има детето, то няма да може да потърси своите права. Много ви благодаря. Благодаря на всички оратори. Мисля, че това изслушване и нашата дискусия бяха много важни за нас като политици, като членове на парламента, но също така това изслушване е много важно и за посетителите ни от Испания и от Италия. Мисля, че трябва да работим заедно, ако искаме да постигнем добри резултати, за да защитим децата си. Мисля, че е необходимо да правим много повече, отколкото сме правили преди. Благодаря ви. And, uh, Следващото ни заседание ще бъде на 27 ноември от 9 часа целодневно заседание. Искам да благодаря и на преводачите, на секретарията и на всички наши членове на парламента за проведеното заседание. Благодаря. Приключихме на време. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.